Уважаеми дами и господа, продължаваме с нашето гласуване. Остава два доклада, по които трябва да гласуваме. Първо доклада на госпожа Ете Маки, свързан е, с споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Азербайджан и преговорите, които се провеждат във връзка с това споразумение. Изменение второ изменение първо поправя се председателката. Има устно изменение от господин Ламбертис. Госпожо председател, уважаеми колеги, за да избегнем всякакви недоразумения, аз предлагам една дума там, където се говори за въоръжените сили в Нагорно Карабах. Трябва да се изяснат нещата и да се включи думата at first. Моля ви, не, да не се отказва прозрачност. Благодаря ви. Има ли възражение срещу устното изменение на господин Ламбергис? Ламбергис, извинете, няма. Значи се приема това изменение. Ще го гласуваме. Кой е за? Моля. Dear Chairperson, I don't agree with Mr. Не се съгласявайте с господин Лансбергес. Първоначалният текст е правилният. Но ние вече започвам с гласуването на предложението на господин Ламбергес. 40 депутати трябва да станат и да покажат, че са срещу предложението. Нямаше е, такива възражения и за това ще гласуваме това предложение. Кой е за? Против? Η διαδικασία αυτή διεξήχθη πριν. Ζήτησα την υποβολή ενστάσεων. Процедурата вече беше а, започната. След изказването господин Ламбергис попитах дали има възражения. Нямаше достатъчно депутати, които да а, възразят. Имаме нужда от повече време, се казва от залата. Имаме нужда от повече време. Председателя, сега ще проверим отново. Чухте устното изменение. и Има ли възражение срещу това устно изменение? Уважаеми дами и господа, моля ви да запазите спокойствие. Може би имаше проблем, защото в устния превод се получава забавяне. И има ли достатъчно депутати против това устно изменение? Няма, значи гласуваме по него. Кой е за това устно изменение от господин Лансбергис? Анда. По-малко 40 депутати е, възразиха срещу изменението. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Тропология... Тропология 2, паракало. Изменение второ. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. По цялата резолюция, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Сега преминаваме към, ам, към следващата точка. Преговори във връзка с поразумените за асоцииране между Европейския съюз и Армения. Доклад на господин Пореба. Изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме е, по цялата резолюция, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за господин Пореба. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Е, сега обяснение на вода.